Bene, possiamo iniziare la riunione di oggi. Нека да започнем, колеги, следобедното заседание. Става дума за размяна на мнения за положението с човешките права в Афганистан. С представители на Human Rights Watch. Знаете, че Афганистан е една от най-трудните страни от гледна точка за своите граждани. Наскоро имаше терористични атаки, които показаха, че Афганистан е страна, където няма основни предварителни условия за сигурността и за правовата държава. Много е тревожно, че целта на двойният атентат в Кабул бяха журналисти и медии. Миналата година организирахме изслушване по темата човешки права. Днес имаме възможност да разгледаме ситуацията отново и да видим какви са усилията на Европейския съюз, за да се стигне до мир, сигурност и човешки права. Нашето заседание е заедно с делегацията за взаимоотношенията с Афганистан. Сега ще дам думата на председателя на пред... тази делегация. Имате думата. Благодаря. От името на делегацията на парламента за връзки с Афганистан искам топло да ви приветствам на днешното заседание за обмен на мнения по темата Афганистан. Радвам се, че има добро сътрудничество между нашата делегация и комисията по различни области на политиката. С оглед на парламентарните избори през октомври, мисля, че е крайно време да се <clears throat> направи равносметка за положението в Афганистан. И още нещо. На Брюкселската донорска конференция през октомври 2016 година афганистанското правителство обеща по-добри резултати в сферата на няколко политики и включително човешките права. Малко информация за Афганистан. Обща информация, за да си представите контекста на човешките права. На 2017 година имаше ескалация на конфликта, военни сражения и атентати в градовете между бунтовниците и правителството доведоха до много жертви, въпреки че като цяло тенденцията беше към намаление на жертвите. ООН продължава да търси мирно разрешение на конфликта. Все пак няма напредък в разговорите за мирен процес правителството продължава да се ангажира с защитата на човешките права. И затова Афганистан беше избран за член на съвета по човешки права към ООН. Новата стратегия, обявена през август 2013 година, доведе до увеличаване на военните подразделения на щатите там. Сраженията продължават. което води до жертви сред населението и а, други вреди. Устойчивостта на ислямска държава и дила в провинцията Кохар всъщност увеличава опасенията относно защитата на гражданите и води до повече нападение срещу шиитското малцинство в Кабул. Атентатите през миналата седмица доведоха до много жертви и ние искаме да изкажем нашата симпатия, съболезнования. Политическото положение продължава да е нестабилно. С напрежение, което се появява от време на време между националното правителството на единството и парламента за назначенията и за бюджета и интензивните усилия на правителството и подготовката за изборите. Районните законодателни избори са обявени през октомври настоящата година, а президентските избори са през 2019 година. Економическото положение е доста <clears throat> трудно. Малко чужди инвестиции и малки възможности за заетост, което увеличава бедността в градовете и селата. Мащабните премествания на афганистанци, които бягат към Европа и се връщат към Пакистан, започнаха да се засилват през 2016 година. Господин председател, искам да получа информация от първа ръка от нашите експерти, които са поканени на днешното заседание. И се надявам, че след това да има интересен обмен на мнение. Благодаря. Грация, грация. Благодаря. Присъстват двама експерти. Ще дам думата на Хедър Бар за човешките права сред жените. Тя е представител на Human Rights Watch. Живяла е в Хабул 2007 до 2013 година и след това многократно е посещавала Афганистан. Преди да започне работа с е, Human Rights Watch е била в ООН и е работила по правните въпроси на програмите за развитие на ООН и е консултант по програмата за наказателно правосъдие към ОЕНА. Надявам се, че представих нашият гост. Госпожа Пар, имате думата. <laughs> Um, uh, Благодаря, господин председател. В началото ще кажа, че съм много благодарна за днешното заседание и дискусията за Афганистан. Всъщност това е едно от големите разочарования в момента. Наблюдава се намаление на интереса към това, което се случва в Афганистан поради многото други кризи в света, които привличат вниманието. Но понякога забелязваме, че... Но като гледам залата, че има доста празни места. Това също е показателно и показва доколко войната в Афганистан е вече забравена. А това е война, в която всеки ден умират хора. Споменахте жертвите сред населението. Наскоро работихме по този въпрос. Последният доклад на Human Rights Watch беше за гражданските жертви поради действията на антиправителствените сили. В този доклад се показва, че въпреки, че нямаме възможности да ограничим тези жертви, има все пак някои важни неща, които могат и трябва да се направят, за да се помогне на хората, които са пострадали. Но тези неща все още не се правят. Няма последователна схема за компенсации за хората, които са ранени и оцелели след такива атентати. Има нужда от социални услуги, социална подкрепа, такива услуги липсват напълно. И хората се опитват да оцелеят, особено когато е убит главата на семейството. Значи, това са нещата, по които донорите, включително и държавите членки, могат и би трябвало да направят повече. Очакваме скоро един доклад за гражданските жертви от правителствените войски броят на тези жертви е много голям. Освен това има и други неща, които трябва да се направят в допълнение към същите проблеми и същите потребности. Поради действията на противобунтовниците. Единствено, едното нещо е, че в гънсканското правителство няма ефективна и достоверна система за разследвания и за предоставяне на обещетения – на гражданските жертви. Това всъщност е провал за НАТО, защото имаше един период, в който НАТО работеше и искаше да разработи и да помогне за една сравнително ефективна система за подкрепа на гражданското население и разследване на подобни действия. Много се говореше за създаването на такъв капацитет в правителството на Афганистан, но това не се получи от страна на международните сили. Забелязваме засилване на въздушните удари. Имаме сериозни опасения за това как американците действат по отношение на гражданските жертви. Определен е един еталон. За случаите, където има разследвания, този еталон е доста висок. И затова е доста трудно да се правят разследвания, когато има подозрения, че има такива жертви. Е, с други думи, американците не разследват някои инциденти, които би трябвало да разследват, е, което означава, че броят на обявените случаи е много по-малък, отколкото действителност е. И когато се правят разследвания, те разчитат единствено на вътрешната информация сред военните, информация от афганистанското правителство, без да се опитат да отидат на място и да говорят с оцелелите хора и свидетелите. И тук има сериозни опасения и се надяваме, че други държави, които предоставят е, войски, ще зададат трудни въпроси за това как американците работят по въпроса с жертвите. Сега ще мина малко по-нататък, за да не отнемам много време. Искам да говоря след малко за обучението за момичетата. Всъщност, е, образованието за момичетата всъщност е символично постижение за международната общност, но все пак има и някои неприятни новини. Броят на момичетата, които присъстват на работа в училище, като тенденция намалява. В целия Афганистан, ако сравните собствените данни на правителството на Афганистан за периода 2016-2015, 2016-2017, за периода в сравнение с 2015-2016 броят на момичетата е намалял в 30 от 32 региона. Това е някъде около 206 000 момичета по-малко в училище. Броят на момчетата също намалява в 23 от 34, като цялото намаление е 120 е 000. Това е значително на провал. Афганистанското правителство казва, че 85% от децата, които не ходят на училище, са момичета. Защо е всичко това след толкова пари и толкова усилия? Две причини според мен. Първата е очевидно, че положението със сигурността става все по-тревожно и има много по-силно влияние върху момичетата, въпреки че засяга и момчетата. И това е труден въпрос. Разбира се, добре е войната да бъде спечелена и тогава всички могат да ходят на училище, но все пак време може да се направи. Другият неприятен момент е, че донорите се отдалечават, има много по-малко пари за тази задача, а пък натиска върху правителството намалява. Донорите харчат парите по начин, който не помага на момичета. На момичетата посолствата като състав намаляват, тъй като интереса към Афганистан също намалява. Всъщност, тези пари, които бяха обещани тук, се хачат най-вече чрез Световната банка и Тръстовия фонд за възстановяване на Афганистан. Какво става всъщност? Но повече от тези пари минават от двустранните е, програми които използваха а, методите на обучение на момичета да отиват към тръстовия фонд, т.е. пряко в ръцете на афганистанското правителство. Там има ясна дискриминация срещу момичета. има специални училища. 5500 за момичета, 2200 за момичета в тези провинции. Броят процента на жените учители е много малък. А пък момичетата не се изпращат на училище, ако учителят е мъж. И около 6% от тези училища нямат туалетни. И е много по-лесно да отидете, разбират, на, да ходят на училище момчета в сравнение с момичета. Да, донорите задават съответни въпроси от гледна точка най-вече на програмата на ООН за образование, която ще бъде финализирана следващият месец. За това, как да се използват парите на донорите, за да се обърне тази тенденция на намаляването на момичета в училище. Искам да спомена съвсем накратко някои други проблеми. Вие споменахте атаките срещу журналистите. Атентатите срещу тях не са само от противоправителствените войски. На 30 април 9 журналисти бяха убити. Има известна информация, която подсказва, че един от тези журналисти, убит на друго място, е поради това, че е написал статия срещу правителството. Значи, самото правителство не само, че не защитава журналистите, но и се саморазправя с тях. Виждате как те са подложени на атаки от всякъде. И това може да се очаква, че ще се засилят подобни инциденти преди изборите. 75% от атентатите бяха насочени към училища и джами, където се подготвят бюрата за изборите. Надяваме се, че повече държави ще се включат към декларацията за безопасни училища. Но за да се получат резултати, трябва да има натиск върху правителството на Афганистан. За да се реализира тази декларация, очакваме един доклад за намалението на насилието срещу жените. Има такъв закон. Всъщност този закон не се прилага ефективно и жените продължават да бъдат обвинявани за престъпление за секс извън брачния живот и не се разглеждат като жертви на насилие. И накрая последно. Вие спонахте хората, които са депортирани от Иран и Пакистан, които, за които се казва, че доброволно се връщат. Но това връщане в никакъв случай не е доброволно. Трябва да спомена и депортациите от Европа. Тук понякога се говори, че е много безопасно да се върнат в Кабул, защото положението то е безопасно. Решенията за връщане на бъженци понякога се вземат на базата на чисти фантазии. Благодаря. Грация. Грация за la Благодаря за тази презентация. И сега нека да дам думата на доктор Хума Саед от Афганистанската организация за публична политика и научни изследвания. Доктор Саед също ще представи своите виждания. Good afternoon. Um... Добър ден. Благодаря ви за повторната покана. Много се радвам, че мога да съм тук още веднъж. Предния път, когато бях тук, беше преди две години, февруари 2016 година. По това време в залата имаше много повече хора. Жалко е, че сега има такъв спад на интереса. Колегата вече спомена за това. Помолихте ме да говоря за положението за човешките права в Афганистан. И аз се запитах откъде да започна. Трудно е да се говори за човешки права тогава, когато основното човешко право, правото на живот, се накърнява систематично в цялата страна. С тази оговорка искам да говоря за човешките права от две гледни точки – де юре и де факто. Що се отнася до де юре гледната точка, ще говоря за формалните аспекти – Що се отнася до де-факто положението, ще говоря за положението по места. Преди около месец бях в Афганистан. Изпратиха ме там, за да разгледам положението с законодателството, засягащо жените. Когато бях там, осъзнах, колко много нови закони има в Афганистан. Ако погледнем веб страницата на Правосъдното министерство в Афганистан, ще видим, че има стотици закони. Много от тях са създадени през последните години. Много от тях са свързани с човешки права, елиминиране на насилието срещу жените. Е, има един документ за политики, който представлява план за действие е, закон срещу трафика на хора, промени се наказателния кодекс в Афганистан. Това е един от най-обстойните наказателни кодекси в региона. Четири години продължи работата по него, 40 експерта имаше в тази работна група, която го създаде. Когато говорим за законодателство, когато говорим де юре, виждаме, че има напредък, който би могъл да бъде определен като невероятен. По отношение на институциите, Афганистанска независима комисия за човешки права, да, тя съществува 15 години, тя публикува доклади. Министерството на външните работи също се опитва да пише доклади. Ако говорим от гледна точка на институциите, от гледна точка на законодателството, има положително развитие. Само, че институцията върховенство на закона сама по себе си до голяма степен де-факто не съществува. Нещата са силно опорочени, съществува една култура на сплашване, на безнаказаност. Защо? Защото, за съжаление, в афганистанското правителство, в афганистанския парламент, във всички институции, водещи институции в Афганистан, има много елементи, които в миналото са нарушавали човешките права и някои от тях продължават а, с подобни практики и днес. Някои от тях имат собствени частни армии. Тоест, те правят, коват закони така както а, им изнася така както отговаря на техния личен интерес. Това положение в комбинация с терористичните нападения, които не са малко в страната, превръщат действителността в нещо изключително трудно за обикновените граждани. Няколко думи ще говоря за действи... ще кажа за действителността. Знаете за невинните жертви. Аз имах късмета като афганистанка да получа образованието си в различни места по света. САЩ, Белгия. Знам какво означава да си афганистанец и да получиш качествено образование. Някои от последните нападения през последните години са насочени срещу най-големите специалисти на Афганистан – това е страна, за която току-що чухме колко е тежко положението с образованието. Особено за момичетата, но и момчетата не са пощадени. Има много родители, много майки, които са останали без съпрузи и които а, с неимоверни усилия а, отглеждат децата си, синовете си, например, и след това за една секунда, за един миг, живота на тези хора е отнет в терористично нападение. Много често това са хора с капацитет. В Афганистан има институции. Не е трудно да се създаде една институция. Има такива институции. Трудно е обаче да се създаде необходимия капацитет – на съответната институция. И нещо подобно не следва да бъде забравено, защото нападенията срещу хората отнемат не само човешки живот, те отнемат и човешки капитал. Още нещо, но изключително много сериозно, е, едно нещо, което е изключително сериозно, е, човешката криза, която изпитват онези, които се връщат в Афганистан. Аз, е, когато пишех е, докторантурата си, е, дисертацията си, посветих много усилия на тази тема. Позвах се на информация от много различни институции, включително на информация от Държавния департамент на САЩ. Много хора говорят за криза. В момента в Афганистан има 1,7 милиона вътрешно разселени лица. В рамките на една година, 2017, са се появили 200 хиляди нови разселени лица. Много от тези хора са разселени поради военните действия в различни части на, на Афганистан. Много хора са се върнали от Пакистан или Иран. Върнали са се в места, където много трудно да се живее. Аз разговарях част от тези хора. Чух каква е тяхната история. Насилието срещу жените. Удивително е, че въпреки милиардите под формата на помощ, насилието срещу жените продължава да съществува. Независимата комисия за човешките права в Афганистан документира поне 50 000 случая на насилие срещу жени в Афганистан. И това са само докладваните случаи. Като цяло се използва е, изтезанието, използват се други форми на нечовешко, унизително третиране. Е, такива форми на насилие се използват е, не на последно място и от самите полицейски органи. Положението в затворите е катастрофално. Те са пренаселени. Един от основните затвори в Афганистан разполага с капацитет 6000, в момента там има 11500 задържани. Децата в затворите са заедно с възрастните. Там няма разделение. Здравеопазването Предоставянето на чиста питейна вода, на свясна храна, всичко това е много проблемно. И накрая, но не на последно място, корупцията. Тази разпространена повсеместна корупция. Това е един от основните фактори зад нарушаването на човешките права в Афганистан. Много високопоставени служители са замесени в корупция, има сериозни случаи на заграбване на земи. Аз съм посветила много голяма част от дисертацията си на този проблем. Корупцията е разпространена на широка основа в правосъдната система. Много престъпници, които са извършили сериозни престъпления, извинете, но имат много пари, се откупват по някакъв начин. Те получават много, много малки присъди или като цяло са освобождавани от много силни власти имащи. Нещо, което искам да правя като послание към донорите. Аз се занимавам с наука в областта на човешките права, занимавам се с правосъдие в преход, такова каквото то е в Афганистан. Аз мисля, че не можем да говорим за подобряване на положението с човешките права в Афганистан, ако не се изправим лице в лице с проблемите на правосъдието, независимо дали това е правосъдие, което ще наричим преходно или не. Трябва да се положат усилия във връзка с отчетността. Това е изключително важно. За съжаление, Тенденцията, която виждаме е с отрицателен знак, защото наред с всички неща, които трябва да изпитат на плещите си афганистанците, на власт се връщат и военно престъпници. През 2016 година, например, един военно престъпник успя да се върне в правителството. Напоследък, когато пътувам до Афганистан, до Кабул, разговарям с граждани, и те ми казват, че това е нещото, което ги притеснява най-много от всичко. Този човек, този военно-престъпник е често е наричан Касапина на Кабул. Много хора са загубили роднини поради ракетите, които са изстрелвани от неговите хора. Ето защо хората смятат, че точно това е една изключително голяма крачка назад по отношение на човешките права. Подкрепата за жертвите на войни, независимо дали говорим за миналото или за настоящето, това е нещо значимо. Надявам се, че един ден донорите ще намерят начин да подкрепят и тази част от населението. Тя често е забравена. Нека да не забравяме, че в Афганистан 70% от населението се определя като пряка или косвена жертва. Много е трудно да се намери семейство, което да е загубило само един човек е, от близките си. Ако едно семейство е изключително щастливо, ако му е провървяло изключително много, това означава, че той е загубило а, само един човек или пък не е виждал роднини в продължение на десетилетия. Има много документи за политиката в тази страна. Европейския съюз има една чудесна рамка за така нареченото правосъдие в преход. Мисля, че би трябвало да се опитате да подкрепите населението в Афганистан точно в тези области, в които аз говоря. Други въпроси. Документацията в Европа с оглед на нейната история може да има сериозно разбиране за, за подобни затруднения. По отношение на МНС, Международен наказателен съд и разследването е, в Афганистан. Надявам се, че Европейския съюз е, ще положи усилия за ускоряване на процеса 10 години. Вече се точат нещата. Е, в документа на Европейския съюз се казва, че ЕС е застъпник за римския статут и за МНС. Надявам се, че в крайна сметка ще се окаже натиск да се направи най-накрая нещо за Афганистан. Не забравяйте и гражданското общество и неговите инициативи. Ако има надежда за нещо в Афганистан, защото хората сега са обезверени, ако има нещо, което да крепи хората, младежите, то това е подкрепата. Подкрепата може да вдъхне надежда. Е, необходимо е да се предоставят и финансови средства за независимите, не за тези, които подлежат на контрол от страна на клановете. Обърнете внимание и на политиките по депортиране. С оглед на това, което се случва в Афганистан, е много трудно да се приеме как е възможно а, моите съграждани да се връщат в а, зона на война. Искам да приключа и ви благодаря за вниманието. Благодаря. И сега ще дадем възможност за въпроси и за коментари. Господин Кан. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на доктор Хума Саед и на госпожа Бар. Вие споменахте това, че сме в много рехав състав. Мисля, че важното е качеството, а не количеството. Много колеги проявяват сериозен интерес към проблематиката. Искам да се върна 16 години назад. 16 е, години минаха от приключването на така наречената военна интервенция от страна на САЩ. Две трети от афганистанските момичета по настоящем, 16 години след края на тази инициатива, не ходят на училище. Ако погледнете бюджета, знаете, че имаше конференция в Брюксел през 2016 година. Там бяха обещани много средства за инициативи в областта на образованието. Доклада на Human Rights Watch от октомври 2017 година казва, че само между 2 до 6% от е, международната помощ отива за образование. Макар, че бяха направени големи обещания. Искам да направя тук е, е, едно разграничение. Обръщам се и към представителя на СВД. 53% от европейските програми говорят за равенство на половете като съществена цел. Как тогава само между 26% от средствата за Афганистан отиват за образование? Моля да отговорите от СВД. Освен това, във връзка с това, което казахте за обежищата за жените. Е, Министерството по въпросите на жените иска да се намери възможност за контрол благодарение на чуждестранна инициатива. Какво смятате вие? Какво е въздействието на нещо подобно на място? И накрая, ние продължаваме да проявяваме интерес към положението в Афганистан, като, като държава. Защото и доктор Хума Саид говори за това, че всяко семейство познава поне един човек, който е бил засегнат от войната. Затова искам да попитам следното. Какво е каква е помощта, която се оказва на хората за справяне с посттравматичния стрес? Има много хора, които страдат от невероятна бедност и е, са онеправдани. Когато имаме една такава комбинация да си крайно беден и онеправдан, се стига до нещо изключително страшно. Благодаря, господин председател. Госпожа Вържия. Oui. Uh, Благодаря, <clears throat> господин председател. Благодаря и на нашите експерти. След конференцията през 2016 година <clears throat> НПО-тата продължават да ни съобщават за това, че нещата в Афганистан не се подобряват, а по-скоро се влушават. Имаше едно споразумение за това за репатрирането да някъде между 2000 и 4000 афганистанти Искам да попитам, <clears throat> защо се връщат тези граждани в такава трудна ситуация? Вие сама, самите казахте, че а, твърди се, че всички, които са, се връщат от Пакистан, са доброволци, но също времено оттам има и доста депортиране. Добре е да имаме повече елементи, за да си представим е, контекста. Има ли лица, които са се връщали доброволно от Европейския съюз е, към, е, към Афганистан? Благодаря за елементите информация, която предоставите. Грация. Благодаря. Други? Ако няма, ще дам думата на господин Дитмар Крислер от отдела за Афганистан и Пакистан в СВД. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря за този интересен дебат. Благодаря за изказванията, за приноса. Ние работим много с Афганистан, водим диалог по темата човешки права. Около 10 дни изминаха от последната ни среща в Кабул. Това беше първата среща в рамките на споразумението за сътрудничество с Афганистан, което беше изключено миналата година. Има една работна група, която работи по въпросите на миграцията, човешките права, доброто управление. Срещата беше ползотворна, важна. Останахме с впечатлението, че афганистанските колеги са отдадени на идеята за диалог в рамките на споразумението за сътрудничество. Що се отнася до липсата на достатъчна подкрепа за образованието. Равенството на половете е хоризонтална цел, когато говорим за помощта за развитие и сътрудничество за, за Афганистан. Образованието е от съществено значение за изграждането на бъдещето на Афганистан. Прави сте, когато казвате, че през октомври 2016 година в Брюксел бяха направени големи обещания за Афганистан в различни области – Много обещания бяха направени за изграждане на институции, на държавна структура. Идеята е да се създаде държава, която да може да предоставя подобни услуги на гражданите. Трябва да призная, че не знам какви са подробностите. Не знам каква част от помощта, която предоставяме, отива за образование какви са конкретните проценти. Ще се обърна към колегата Штефан Лок от Девко, от Европейската комисия, да даде малко повече информация. Искам да кажа обаче, че нашия ангажимент към образованието в Афганистан е изключително сериозен. Знаем колко е важно да, да има добро образование, за да има и едно истинско добро бъдеще за децата на Афганистан. Благодаря. Иска ли някой друг да каже нещо? Господин Адактисон? Не, не желая. Комисията? Заповядайте. Уважаеми господин председател, Казвам се Штефан Лок и съм от Европейската комисия. Нека да добавя към казаното от колегата от СВД. Комисията смята, че е много важно да се разгледа връзката между сигурност и развитие. Много от проблемите, пред които сме изправени в Афганистан в момента, са свързани с сигурността. Много е трудно да се направи разлика между това какво е провал на политиката или отсъствието на политика. И е много трудно да се подцени връзката между положението с сигурността и положението в образованието. Основната причина, по която родителите не изпращат децата си на училище е влушеното положение със сигурността. Когато ние разглеждаме предоставянето на услуги за гражданите, независимо дали са в областта на здравеопазването, образованието и така нататък, ние не искаме да представяме нещата упростено и да казваме тук се намесва правителството, тук се намесва някой друг. Нещата не, не действат така, не са толкова упростени правителствени инициативи вече има, но ако погледнем сроковете, две години не са чак толкова много време, за да пледираме за конкретни резултати. Отново казвам, положението с сигурността е от съществено значение за всичко това, което се случва в Афганистан. Ако погледнем всички потоци на помощта, външната помощ, е, онова, което се предоставя от правителството като вътрешна помощ, е, можем да кажем, че голяма част от средствата отиват е, за изграждане на държавни институции. И ние следим какво прави афганистанското правителство. Имаме три важни сфери на сътрудничество, мир и стабилност, растеж и работни места и предоставянето на правителствени услуги. Обръщаме внимание, отново казвам, на онова как правителство на, на, на, на въпроса как правителството точно изразходва своите средства, как се изграждат институциите. Още нещо искам да кажа. Има няколко тематични програми и инструменти. ICSP е една такава програма. Има една тематична програма за гражданското общество. Това са много ефективни инициативи, които имаме в различни държави, не само в Афганистан, а що се отнася до двустранната помощ, искаме да увеличим степента на помощ за гражданското общество, що се отнася до наблюдението на избори, достъпа до правосъдие. Нещо подобно споменах нашите гости. Що се отнася до предоставянето на услуги, ние сме съсредоточили най-вече своите усилия в здравеопазването, но има други области, в които НПО могат да свършат много по-добра работа от нас. Области, които са трудни за достъп за нас. Така ще приключа. Благодаря. 3-4 минути за отговор на всички зададени въпроси. Обръщам се към нашите гости. Заповядайте. For... Благодаря ви за зададените въпроси и за направените коментари. Искам да се спра на някои от нещата, които споменахте. И на първо място комбинацията между несправедливост и бедност. От преходното правосъдие аз преминах към трансформиране на правосъдието. Важно е да бъдат засегнати структурните неравенства – в много страни по света има конфликти и те страдат от редица проблеми. В а, много дебати често се говори за тези конфликтни региони, трябва да кажем, че за такива страни хората реагират по такъв начин, че съм малко нечувствителни към правосъдието или справедливостта, защото, както те се изразяват, коремите са им празни. Човешките права в Афганистан са в окаяно състояние и а, няма как да бъдат обхванати всички проблеми. За жените и не само за тях, това се отнася за всички. Много страни в Европейския съюз а, приемат хора от Афганистан, но не знаят а, какво да правят а, с тях. Наскоро бях извикана в полицията в Льовен, защото те не знаят какво да правят с младите хора от Афганистан, не знаят как да говорят с тях, не знаят как да им помогнат да се справят с травмата, която са преживели в Афганистан. Разбира се, подкрепата от страна Европейски съюз в тази област е изключително важна. Що се отнася до репатрирането? В началото на 2000-та година имаше промени в Афганистан и в Пакистан в администрацията най-вече, но това вече не е така. Пакистан затяга държавната си политика по отношение на беженците от Афганистан. Отношението между двете страни не са добри. Политиката, политиките се спазват много строго по границите, изискват се документи и визи. И наистина някои от бежанците са принудени да се връщат обратно. Смятам, че в сегашната ситуация много хора искат да напуснат страната. А, да не говорим, че хора, които с... имат своето препитание в Пакистан, едва ли искат да се върнат в Афганистан. Говорим тук за десетилетия на конфликт. Ни няма защо да се питаме какви са причините хората да напускат страната. Това е от моя страна. Ще започна с коментара, който направихте за това, че страните не спра... че родителите не изпращат децата си на училище, защото ситуацията е несигурна. 249 души сме интервюирали при изготвянето на доклада, между тях и семейства. И не трябва да опростяваме нещата, като ги свежаме само до несигурността. Несигурността, разбира се, е голям проблем но нещо, което ме зарадва по време на това проучване е да разбера от тези семейства и момичета е, че те наистина искат да получат образование. Има традиционно разпределение на а, ролите на между мъжете и жените но все пак се извършват някакви промени. Но ам, въпреки многото проблеми, свързани с достъпа до училището. Децата искат да ходят на училище, независимо от това, че пътя до училище е несигурен, за това, че има заплаха от талибаните и така нататък. Трябва да помислим по какъв начин може тези семейства да изпращат децата си на училище, независимо, че конфликта се влушава. Имаме много практични идеи, които сме включили в доклада и защо след толкова години на финансиране на образователната система и, има два пъти повече училища за момчета, отколкото за момичета? Защо да накоплаците финансират една дискриминационна образователна система? Нещо, което въобще не съществува в европейските страни. Правителството трябва да насърчава по-голяма степен назначаването на жени преподаватели и искам да знам какъв е процента от средствата на Европейския съюз, който се разходва за образованието в Афганистан и най-вече образованието на момичетата. Много от средствата постъпват от държавите членки и от Европейския съюз. Понякога обаче липсва ангажимент. Донорите просто дават чека и не искат да се ангажират с нищо повече. Световната банка трябва да се интересува повече от тези въпроси, да държи на това момичетата да са приоритет, що се отнася до образованието. Ще се спра на някои от другите въпроси. Ние в доклада сме отразили и а, нашите безпокойства, свързани с обещата за жени, за това, че все още съществуват а, проблеми и правителството подкопава достъпа до тези убежища за жени. Това наистина е контрапродуктивно и вредно. Трябва донорите, които са финансирали тези убежища, да бъдат по-отговорни относно доброволното връщане от Пакистан и Иран. Има различни оттенъци на този доброволен характер като например не се дава възможност на децата да ходят на училище, възрастните не са допускани до трудовия пазар. Ще подчертая отново, че всеки, който решава дали един афганистанец ще получи убежище, да бъде възможно най-искрен със себе си и да помисли какво го очаква този човек в, неговата, в неговата родна страна. Следващия оратор. Благодаря ти, Антонио. Искам да благодаря на нашите гости за това, че очертаха такава реалистична картина на ситуацията, на човешки, на ситуацията с човешките права в Афганистан. Вие не скрихте никакви обезпокоителни тенденции, които се очертават в Афганистан. Не трябва и да сме прекалено оптимистични по отношение на постигнатото в бъдеще. Стратегически важни промени трябва да настъпят в Афганистан. Е, ще ми се да приемем някои от предложенията, направени от нашите гости. Има и някои условия, разбира се които трябва да бъдат поставени от донорите и за се следи за по-положителни резултати, най-вече в образованието, да се направи нещо за однаквяване на дела на момичетата и момчетата в училищата. Трябва да се изисква това от донорите в бъдеще да следят за ефективното разходване на средствата им. Може би до края на тази година или началото на следващата да се направи преглед на постигнатото в тази страна. Се случват много неща, не трябва да губим надежда. Нека да видим каква ще е ситуацията в близко бъдеще. И отново, Афганистан не е страната, в която нещата ще се променят толкова бързо. Но нека да следим какво се случва там и да, да останем ангажирани. Но е, няма как да очакваме нещо драстично по-различно от а, настоящия момент. Благодаря на всички колеги, които участваха. Благодаря и на европейските институции. Тук имаме и представител на Афганистанското посолство по време на днешната ни дискусия. Благодаря на всички. Приключваме с тази точка от дневния ред. Много е важно да поддържаме жив политическия диалог с една страна, която е толкова важна за нас. Ще вземем предвид казаното господин Стревич, а именно за няколко месеца да обсъдим отново темата, за да видим какви са политическите и други развития в страната и най-вече какво е състоянието с, с човешките права. И така приключваме